sitzung ist äh, wieder aufgenommen. Bitte nehmen Sie Platz. Заседанието продължава. Моля ви да заемете местата си. Сега преминаваме към третия кръг гласувания. Тук нямаме нови кандидати. Също времено кандидатурите, които бяха гласувани във втория кръг, остават кандидатури и за третия кръг. Ще помоля разпоредителите да раздадат бюлетините и пликовете. Ще помоля и преброителите да заемат местата си.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 Möchte noch jemand seine Stimme ab? За трети път. Някой желая ли да гласува? В такъв случай приемаме, че този кръг от гласувания е приключил. Господин Прецо, вашият коментар ще бъде отбелязан в протокола. Сега призовавам към ред. Е, вие трябва да приемете последиците за вашето срамно поведение. Разпускам временно заседанието. Ще чуете звънеца, ще видите и посланието на екрана.